А сега продължаваме с следващата тема, която е свързана с спорта, но и с възможностите за предотвратяване на злоупотреба. Господин председател, господа депутати, оговарянето на изхода и корупцията вреди на спорта днес. Европейската комисия е категорично решена да направи всичко, което може да направи, е, за да предотврати това. Естествено, че аз съм запозната е, с е, участието на криминални мрежи в последните скандали с оговаряне на матчове в професионалните футболни срещи в Европа. Моите служби бяха във връзка с Евро Европол, за да обсъдят случая и аз приветствам действията, които до сега са предприяти от Европол във връзка е, с Конвенцията на Съвета на Европа срещу манипулацията на спортни състезания. През ноември 2012 година Европейската комисия прие препоръка към съвета и тази препоръка призовава държавите членки да дадат възможност на Европейската комисия да се присъедини към тях при воденето на преговорите и е, се надяваме е, съветът да е, приеме тази директива за водене на преговори в близко бъдеще. Надявам се, че след като бъде прията тази конвенция, ще отправи категоричен сигнал за решимостта на Европейския съюз да съхрани честния транспорт. Тези конвенция трябва да бъде открита за подпис на страни, които не членуват в Европейския съюз, защото проблемът има глобално измерение. И е, за да гарантираме разбираем подход, е, всички компетентни служби на Европейската комисия в момента работят в близко сътрудничество, е, за да гарантират спазване на европейско законодателство по наказателното право, защитата на личните данни и вътрешния пазар. Както наскоро беше съобщено от Европол, става ясно, че всички агенции по прилагането на закона в момента сътрудничат на европейско ниво и това е от ключово значение, за да се предотврати заплахата от оговаряне на мачове. Последните случаи на оговорени матчове вероятно ще изискват близка координация между правните служби, е, които осъществяват както разследване, така и преследване на наказателни, на, на, на такива прояви и Евроджаст трябва да осигури практическо е, сътрудничество на трансгранично ниво, но също така и прилагането на целият инструментариум, който е прият е, във връзка с е, правното сътрудничество, включително и Европейска заповед за арест. Но това е само част от решението. За да бъде осъществена борба срещу оговаряне на мачове, трябва да има и превентивни мерки и с радост ви уведомявам, е, че е, съобразно подготвител... нотата за подготвителни действия от 2012 година, комисията подбра пет проекта във връзка с оговарянето на изхода от спортни срещи и е, чрез тези проекти ще бъдат обучавани всички партньори и ще бъдат уведомени за този проблем е, чрез спортни движения и е, чрез общо партньорство. Чрез тези пет проекта, тези пет проекта започват в началото на тази година и резултатите се очакват е, през първата половина на следващата година. Координаторите на проектите работят съвместно, за да се, постигнат, е, да се постигне синергия и съвместна стратегия. Ние приветстваме проектите, надяваме се да се разпространи добрата практика и да се разширят мрежите. С радост ви съобщавам, че аз работя съвместно с колегата комисар Бърние, е, за да е, се занимаем с въпроса и при спортните залагания. Е, през ноември 2012 година комисията прие план за действие за залагане в интернет и има специална глава във връзка с е, е, ферплей в спорта. И една от главите е, е препоръка на комисията, която трябва да се приеме през 2014 година. Насърчава се по-ефективен обмен на добра практика е, при предотвратяването и е, борбата при оговаряне на матчове, при които има залагания. Комисията иска да приобщи всички участници в процеса и резултата от подготвителните действия от 2012 година доведоха до полезни резултати. Нашите инициативи като проучвания, въркшоп, среща на експерти е, ще позволят да се съберат доказателства и ще ни подпомогнат да изготвим препоръка. На 5 февруари тази година комисията прие препоръка за преразглеждане на директивата на Европейския съюз за борба срещу прането на пари. Ние знаем, че е, хазарти, хазарта е, понякога дава възможност да се перат пари, и ние искаме да разширим директивата и в обхвата да не се включват само казината, а изобщо всички хазартни игри. Тъй като риска от пране на пари нараства, трябва европейската рамка да може да отговори в най-добър смисъл, но и по много гъвкав начин. Председателят, благодаря на госпожа комисаря. Сега даваме... От името на НП, господин Белет. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, скъпи колеги. Благодаря на колегата Петра Камерверт за тази инициатива. Сега ще продължа на холандски. Госпожо комисар, изследванията на Европол показват, че оговарянето на мачовете и корупцията в спорта са голяма заплаха за европейския спорт като, като цяло. Необходимо е европейски подход, необходим е международен подход срещу това явление. От една страна обаче нещата са в ръцете на националните федерации. За това е необходимо да има възможност за спонтанен обмен на данни между националните асоциации и федерации. За, за, за, за сега тези явления не навсякъде се наказват по силата на наказателното право, не се считат като а, организирана престъпност. Но всичко, всички тези явления, оговаряне на мачове, корупция трябва да бъдат а, наказ... Е, трябва да бъдат преследвани по силата на наказателните закони, и то в цяла Европа. И на, не на последно място, необходимо е, необходима е забрана за а, е, залагане на матчове, в които участват а, е, а, млади хора, юноши, а, трябва да се забранат залаганията на мачове на юношески отбори, защото това е скандално. Предложението, което ще направите, ще получи пълната подкрепа на Европейския парламент. Благодаря, господин Белет. Сега давам думата на госпожа Камерверт. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, скъпа госпожо комисар. Да, един от най-големите спортни скандали в Европа бе операция Вето. Оказва се, че най-малко 380 мача в Европа са били манипулирани. А, а, някои смятат, че става дума и за доста по-висока бройка. Огромни са загубите. Скандалът е ужасяващ и за палянковците, за хората, които се интересуват от е, коректната игра в спорта, за цялото общество. Корупцията, за съжаление, застрашават е, спорта като цяло, в основата му. Изключително важно е, е да има фейерплей, така че да знаем, че наистина добрият печели. Необходимо е, е да наблегнем на превенцията, но естествено и да засилим контрола и да проявим нулева толерантност по отношение на всички опити за заблуда и за отклонение от принципа на честната игра. Знаем, че в спорта става дума не само за физическа активност и за е, победи и поражения, става дума и за много пари. И за това е, определени практики просто трябва да бъдат забранени. Трябва да определим съвсем точно какво е, се разбира под понятието манипулиране на е, мачове, на спортни състезания и всичко това да е, бъде облечено в съответната правна форма и да влезе като наказателен състав в е, наказателните кодекси на държавите членки. Много се надявам, госпожо комисар, че ще продължим в духа на едно добро сътрудничество, за да предотвратим всичко това, което се е случвало и най-вероятно продължава да се случва в Европа. Господин Люкегард сега има думата. Mm-hmm. Да, аз мятам, е, че е, трябва да се борим срещу оговарянето на мачовете. Това, което чухме от докладчика и от комисията са много мъдри думи, е, много добре подбрани своевременни думи. Това, което в момента ни е необходимо е да минем на следваща скорост в борбата си срещу оговарянето на мачовете. Защото, както вече се каза, това е върха само на айсберга. Всички знаят, че

цялата основа на спортния свят е под заплаха. Ако няма борба срещу варенето на мачовете и контрол от Азия до Балканите и на север, защото има заплаха от оговаряне на мачане и организирана престъпност. Това е заплаха, която подронва целия спортен свят. Трябва да има е, сътрудничество в целия свят на глобално ниво и в Европейския съюз, защото европейския интерес е особено за север засегната, защото много спортни прояви е, се организират в Европа, като например футболните матчове. Така че ние трябва да сме сигурни, е, че е, спорта в Европа трябва да остане честен и почтен. Много съм удовлетворен от резолюцията на Европейския парламент и от дискусията. Аз мисля, че ние трябва да се борим и трябва да имаме нещо като щаб, за да се обобщава опита, който е натрупан. Огромният проблем е, че сега в една страна не се знае какво се случва в съседната страна. Мисля, че е, трябва да го направим без е, е да нарушаваме принципа на субсидиарността. Това е което имам да кажа към комисията. Благодаря, госпожо комисар, за вашата инициатива. Всичко изглежда обещаващо. Днес е добър ден за оговарянето на, срещу оговарянето на мачовете. Госпожа Синклер. Госпожа Синклер има синя карта. Приемате ли синята карта? Приемате ли? Да, госпожо. Е, моя колега говори за почтенност. Е, може би искам да кажа нещо и за почтенността, е, за, за, за случая на оговаряне при Боцман. Може би това е част от проблема. Какво всъщност стана, че има това, което става в малки клубове, се прехвърля в големи клубове, там където се плаща малко на футболистите, там където се плаща повече. Така че тези, които организират престъпността, се насочват там, срещу които получават много малко пари. Така че е, мисля, че е, с това предупреждение Европейския съюз създаде този проблем. Господин е, Лотинген да, има думата сега. Да, няма съмнение. Няма съмнение за това, че е, проблемът съществува и проблемът беше създаден, е, защото се е, перат пари в големите клубове и малките клубове са затруднени. И ние виждаме, че организираната престъпност се насочва и на по-низко ниво, за да оговаря мачове там. Но това не означава, че ние не трябва да се опитаме да решим проблема. Проблемът продължава да съществува на всички нива и не можем да се правим, че големите клубове е, не са засегнати. Италианският министр-председател дори предложи е, цяла италианска лига е, да няма право да играе в мачове, за да се отървае от проблема. Но проблемът съществува. Аз признавам, че парите, които се натрупват в в големите клубове, а от друга страна на дъното има по-малки клубове, е, където много лесно може да се плаща на играчите. Но това не значи, че ние не трябва да се опитаме да разрешим проблема. Благодаря от името на зелените. Давам думата господин Тавариш за две минути. Благодаря, господин председател. Това е един много голям проблем, който е всеизвестен, проблем, който съществува в много държави членки, проблем, който не се решава и който често а, завършва с а, съдебни, съдебно проследване. Става дума за оговаряне на мачове и много големи суми. Европол разкри една трансгранична мрежа за извършване на криминална дейност в спортната област. Тук трябва да подчертаем тесните връзки с организираната престъпност като такава това е един общо европейски проблем, трансграничен проблем, който засяга всички. Няма да можем да се справиме с проблема, ако нямаме един общоевропейски подход. Това е проблем, който засяга цялото общество. На първо място, разбира се, спортните федерации. Така че аз приканвам спортните федерации да работят в тясно сътрудничество с е, националните органи и Европейския съюз, за да направят една е, истинска чистка. Защото не може да има свобода на придвижването, а същевременно да, да позволяваме на страни като Беларус или други да бъдат организатори на е, шампионати, страни в които човешките права се потъпкват е, безцеремонно. Също така трябва да, вклю... да, да, да свържеме този проблем с проблема свързан с прането на пари. Разбира се, не само в спорта се перат пари. Е, на спорта има голямо значение за нашите общества. То е, е и за това не можем да разгледаме спорта като една област е, на страна, която да бъде извън законите. Сега госпожа Маклари. Colleagues, I welcome... Колеги, аз приветствам инициативата за засилване на мерките срещу манипулирането на мачовете и корупцията в спорта. Действително става дума за едно прочно явление, което трябва да бъде отстранено. И а, при а, споменатия вече скандал а, във връзка с операция Вето, а, обществеността бе шокирана. Действително, 380 мача а, в Европа и 680 в света манипулирани е твърде висока цифра, а тъмната цифра е още по-висока. Е, ние при всички положения би трябвало да помислим за това какво можем да направим, не само да апелираме към съответните отговорни организации в областта на спорта. Както показват разследванията на Европол в тази област, са необходими много сериозни, включително и мерки в рамките на наказателното преследване. Най-вече вътре в Европейския съюз трябва да обърнем внимание на всички онези, които са особено податливи на е, манипулации и злоупотреба. В Европейския съюз е, да апелираме естествено и на партньорите извън Европейския съюз. Нека да помислим за почтеността в спорта. Е, стана дума вече за това, че манипулирането на мачовете понякога се свързва с е, е, залагания, с хазарт и естествено ние би трябвало да разширим нашата и законодателна дейност и да обхванем и всички форми на злоупотреби, като апелираме най-вече към ОЛАФ да ни подпомагне при откриването на нарушенията. Mm-hmm. Е, виждам, че, да, е, е, виждам, че тичате, виждам, че тича, значи, че сте във форма. Тичам не защото аз играя футбол. Да, аз искам да кажа, че това няма абсолютно нищо общо с спорта, а по-скоро с оговарянето на матчите. Първо искам да кажа, че тук се приканва за специфично прилагане на закони, за да се борим срещу оговаряне на матчовете. За мен е удоволствие да ви кажа, че във Великобритания това е от компетенциите на полицията. Така, по отношение на оговарянето на мачовете, Европе... ние се борим срещу срещу гверк на мечовете още от 75-та година, референдум в Великобритания във връзка с членството ни в Европейския съюз. Това беше оговорен матч и е, службата за разузнаване е, включи много пари е, в полза на кампанията и усилия от страна на BBC, на BBC, на много медии, за да се оговори резултата от матча. Имаше и друг оговорен матч 92 година в Дания, когато имаше резултат в Дания и пак отново се върнахме към оговорен матч. Имаше оговорен матч във Франция и в Холандия по Конституцията и когато е, резултата от матча беше неудовлетворителен, трябваше пак да се играе матча. Провериха се правилата на играта и в Ирландия също имаше оговорен матч, обаче резултата пак се оказа неудовлетворителен по Европейския договор. Извинявайте, по Лисабонския договор. И тогава трябваше отново да се играе матча, за да се постигне правилния резултат. Така че ако трябва някой да разследва оговорен отворените мачове, аз предлагам да започнем с Европейския съюз. Мистер Батен, мистер... Благодаря, господин Батен. Господин Лакаргард иска да ви отправи синя карта. Имате думата, господин Лакагард. Казах. Колегата а, просто доказва още веднъж, че не разбира нищо от спорт. И сега аз му задавам този въпрос. Сега, не, нека да изоставим политическите аспекти в неговата реч, но ако искаме да се бориме срещу международната престъпност, трансграничната престъпност, това не може да бъде извършено от националната полиция. Трябва да бъде в сътрудничество с другите национални полиции. Така, не, не смятате ли, че това е необходимо, господин Батън? Да, благодаря. Разбира се, аз не знам нищо за спорта и защо нямам претенции да знам нещо за спорта. Но по отношение на международна престъпност, разбира се, че има международна организация, наречена е, Интерпол, където се споделя информация. Има и национални полиции, е, които трябва да се занимават с престъпленията в националните си държави. Е, така че не знам защо сега трябва ново ведомство, което да се занимава с нещо при положение, че има налични полицейски сили и Интерпол. И не знам защо си въобразявате, че нещо, което се създава в Европейския съюз, ще бъде по-ефективно от всички останали дружества, създадени е, от Европейския съюз? Благодаря. Сега от името на Обединената левица за минута и половина давам думата на господин Ене. Благодаря, господин председател. Съвсем скоро Европол откри огромна криминална мрежа, която е оговорила над 380 мача в, Еврейс, в Европа. 50 души бяха арестувани и много съдии са обект на разследване. Така че е крайно време Европейската комисия да се занимае с това. Но а, либерализацията доведе до това. Но в, в съобщението просто се правят а, изброявания на а, нещата и не се предлагат никакви мерки. Ако смятаме, че спорта е важен за а, човешката личност на, във всеки един момент от живота за, хар, за изграждане на една хармонична личност, за улесняване на живота в обществото, то трябва да излеземе от търговската е, търговската търговския аспект и да се бориме срещу тези търговци, които са разбрали какви е, печалби могат да извлечат от това. Европейския съюз и държавите членки трябва предвид фактите да, да предприемат мерки, за да могат залаганията да бъдат контролирани от държавите членки или да бъдат държавен монопол, както това се предлага в решение на Европейския съд. Да има също така и много строги закони, за, за, и същевременно да се потърси отговорност от тези банки, които подкрепят е, е, европейски футболни отбори, особено фалиращи отбори. Необходими са тези мерки. В, обратен, в противен случай просто няма нужда е, да се предприема каквото и да било. След... Госпожа Синклер, гос... Е, господин председател. Това е нещо, което много ме вълнува. Става дума за един удар в сърцето на спорта и естествено, че ние трябва да предприемем активни мерки срещу злоупотребите. Повече от 10 мача седмично в Европа се манипулират съгласно данни от различни организации Важно е не само да правим статистика, а да помислим какви ще са перспективите. Би трябвало да определим съвсем точно целите си и да спрем огромните печалби, които се реализират от недобросъвестни хора. Има редица обвинения в корупция срещу футболни отбори, срещу спортни организации, е, включително и в моята страна. Е, Също време, но е, като че ли се опъва един чадър, защитен чадър над редица видове спортове, особено в първите лиги. И за това а, трябва на всяка цена да а, предприемем съвместни усилия с националните спортни организации и футболните клубове в борбата ни срещу манипулирането на мачовете. Господин Скордия има сега думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за казаното от вас тази сутрин в пленарна зала. Благодаря ви за това, което вече сте направила и което възнамерявате да направите за в бъдеще. Днес обсъждаме много важна тема. Спортът е един здрав начин да се обединяват народите и е, още в древността е, игрите са били начин за разрешаване на е, спорове. Разбира се, че е, получавате награда, вие получавате медал, когато сте най-добрият, когато сте тренирал най-усърдно, а не когато сте е, подкупили съдята и сте оговорили мача. Е, полицията трябва да се бори срещу оговарянето на мача мачовете, но ние знаем, че това не е достатъчно и за това настоявам на възпитанието на младите, на разпространението на същинска спортна култура, настоявам за е, координация на действията на е, всички участници в този процес. Е, мисля, че в резолюцията на парламента са посочени инициативи, които трябва да се предприемат. Важното е да действаме бързо, защото все повече и повече мачове се оговарят. Хората с са все по-обезверени и е, младите хора е, растат в все по-гнило общество. Важното е да си лоялен, а не да си най-богат и да можеш да плащаш е, за резултата от матча. По този начин ще изградим по-добро общество. В противен случай трудно ще обясним на младите как да подкрепят нещо справедливо. Председателите. Господин Скория, Господин Скория, има към вас синя карта, господин Веган. Скъпи колеги, аз съм тук зад вас. Вие споменахте нещо, което наистина ме интересува, т.е. етическите измерения на спорта. Вие споменахте това, че младите трябва да бъдат а, е, посветени в това Вашия коментар е интересен. Като, като че ли а, седа има изкривяване на, на, на, на цялото понятие спорт. Едни огромни, едни огромни, едни огромни суми, които се вливат в а, спорта. Какво искаме ние? Ние искаме е, от една страна да защитим спорта и от друга страна да премахнем някои, някои дисциплини в Олимпийските игри. Не можем ли, не по някакъв начин трябва да бъдем по-последователни? Да, съгласен съм с вас, скъпи, скъпи колега. Особено инициатива инициативата, която има за цел завръщане на борбата в Олимпийските игри. Това е една от от най-древните дисцип, спортни дисциплини е, наистина трябва да бъдем много внимателни, когато е, става дума за финансиране и спонсоризиране в е, спорта. Мисля, че тук е момента, тук е трибуната, на която трябва да обсъдиме това. Ние сме 27 страни, скоро ще станем 28. Смятам, че всички заедно можем да намерим решение на проблема. Така. Сега давам думата за минута и половина на госпожа Боскорт. Аз съм загрижена за почтеността в спорта и за отношението на нашите граждани към спорта. Аз съм загрижена от е, липсата на конкретни мерки. Резултатите от анкетата на Европол, които станаха известни неотдавна, доказват, че криминални организации участват в уреждането на стотици е, мачове. Уреждането на мачовете е нова форма на организирана престъпност и позволява на криминални организации да пранат е, е, пари, като същевременно организират цели мрежи за е, залагане играене на тези матчове. Днес обаче ние бихме искали да чуем от вас, госпожо, госпожо комисар, а, как смятате да се борите срещу участието на криминалните организации в европейските спортни прояви. Вие споменахте Европол, споменахте Евроюст, но те имат нужда от мерки, от инструменти, от по-добро законодателство. Е, можете ли е, извинявайте, просто пречите ми, наистина ми пречите. Много ми моля. Много ви моля, не мога да се концентрирам. Много ви моля. Много ви моля, пречите на колегата. Някои държави членки си затварят очите и те са много уязвими и, и те просто не виждат, че в уредените мачове са една заплаха за техните общества. Европейската комисия трябва да играе ролята на координатор. Не можем обаче да да казвате, не, не, не, може, не можем да действаме, докато не се е, приключи с конвенцията на е, съвета на Европа. Но това ще стане чак 2014 година. Така че какво ще направи днес Европейската комисия, за да запази почтенността в спорта и да ни защити? Господин Такул. Благодаря, господин председател. Е, надявам се, че скоро ще благодарим на комисията за добрата инициатива. Ние се нуждаем на всяка цена от е, конкретни предложения в тази област. Така че съревнованието в спорта е, да не бъде опоручавано. Организирането на състезанията трябва да става на основата на етични правила за честна игра. Би трябвало да помислим също и за явленията, които съпровождат е, спорта и които не винаги са е, положителни. Има негативни явления, които се отразяват много зле на спорта. Но все пак, е, нека да сложим ръка на сърцето и да признаем, че 99% от това, което става в е, сферата на професионалния спорт е честна игра. Необходимо е обаче да имаме съвсем ясни е, е, рамки за запазване на етичната основа и ценностите, които лежат в сърцевината на спорта. А това е най-вече честната игра, честното съревнование, така че по-добрият да спечели. Благодаря, господин Такова. Схунди, с една минута. Благодаря, е, госпожо комисар. Скъпи колеги, искам да кажа е, първо, че господин Папастанкос е, се бори за живота. Надяваме се да се възстанови и да се върне сред нас. Той, за съжаление, не можа да участва в тази дискусия. Искам само да го спомена, защото той е един от хората, които се бориха много активно преди инфаркта. Аз знам усилията на Ево Европол срещу оговарянето на мачовете. Е, ня, няма нищо ново. Знае се, че е, явлението приема огромни пропорции и че участват огромни пари. Е, изобщо нещата са изключително комерциализирани и просто се подронват устоите на мача, на спорта и на футбола в частност. И е, мисля, че има власти, които трябва да предприемат е, необходимите мерки. За съжаление обаче до сега резултатите не са удовлетворителни. Е, трябват реални санкции, трябва да има наказания. Нека да не се самозаблуждаваме. Това е много важно и за младите хора. Господин Матю, за минута и половина. Госпожа Матю, е, благодаря, господин председател. Е, през е, февруари беше разрушена криминална мрежа, където бяха оговорени повече от 380 мача. Това беше действие на Европол. Ние искаме да ги поздравим за безпредседентната като е, ловене на престъпници и ние се надяваме е, Европол да остане трайна организация. Аз освен това искам да благодаря и на Еврожуст, която се бори чудесно в борбата срещу криминалните мрежи. Госпожо комисар, вие самата казахте, че е, често, много често има оговорени залагания и мафията е в основата на тези подправени залагания. Ние приемаме с дълбоко удовлетворение вашето предложение, предложението на комисията по директивата срещу прането на пари и се надяваме от е, все сърце тази директива е, скоро да се гласува в парламента. Е, ние с дълбоко удовлетворение в борбата срещу мафията приветстваме директивата за конфискиране на имущество. Надявам се скоро да бъде гласувана и тя. Трябва да инвестираме в превенцията да има етичен кодекс за спортните среди, а също така и нулева политическа толерантност. Младите хора познават прочути спортисти и младите хора е, знаят повече спортисти, отколкото музиканти или писатели, които са създали историята на страната си. И за младите хора тези спортисти са пример. Ето, е, е, спорта вдига маси в Европейския съюз в името на спортното постижение. Нека да върнем тази чест и това достоинство на спорта думата. Минуто, ла сеньора Сеналова. Жа Сеналова. Благодаря, госпожо председател. Господин председател. На последна пресконференция е- е- Европол изнесе резултати, които поставят под съмнение почтен, е, почтенността на европейския спорт като, като цяло. Спорта е много важен за младите хора, за децата, а за това аз съм привърженик на един координиран подход е, за борбата, в борбата срещу корупцията в спорта. Една страна не може да го направи сама. Същевременно трябва да се вземат мерки за защита на етиката в спорта и да бъдат включени и спортните асоциации. Нека не забравяме, че по най-голямата част от уредените матчове са в Азия, но техните последици се чувстват чак в нашите страни, тъй като е, все повече и повече се разпространява залагането по интернет. Така че ние трябва да вземем мерки и срещу този особен вид залагане. Следващият оратор. Господин Яколино, благодаря, господин председател. Безспорно, спортът е, обединява, спортът интегрира. Спортът е, е една е, чудесна сфера, в която би трябвало да бъдеш активен, особено когато си млад и здрав. Но, за съжаление, допингът е, е голям проблем в спорта или е, оговорените мачове, манипулираните мачове, корупцията. Стотици милиарди е, са печалбите или сумите е, в рамките на залаганията за спортните срещи годишно – азиатски е, обежища за оговаряне на изхода на мачовете и изобщо на спортните срещи е, насърчават е, хората, които имат склонност към подобни залагания и искат да печелят пари. А това са действително организирани мрежи и затова Европал Европейската прокуратура, която да се надяваме е, скоро ще може да действа и да реагира, трябва да водят тази борба. Е, трябва да е, помислим и за това какво трябва да се направи и по отношение на расовата дискриминация, най-вече по отношение на играчите в спорта. Ето това също е един голям проблем образци са големите спортисти, е, модели за подражание за младите хора. Но и точно за това ние трябва да запазим спорта чист. Благодаря ви. Госпожа Пасхут, е, е, показвате жълта карта на господин Яколино. Какво желаете да попитате? Аз съм член на комисията Крим. И а, е, ние сме разработили а, е, документ. А, е, в случая смятам, че става дума не само за а, спорта, а най-вече за дейността. а, и действията срещу прането на пари, срещу организираната престъпност, и за това ще попитам именно като член на комисията, която се занимава с борбата срещу корупцията и престъпността, какво трябва да се направи и как вие виждате ролята на нашата комисия в това отношение, господин Яколино. Ще ви успокоя, колега. Оговарянето на спортните срещи е, не се ограничава единствено до футбола. В пейсбола има, така да се каже, 100 годишни традиции в кавички в това отношение. Е, трябва да запазим репутацията на спорта като съществен елемент е, в битката да запазим младото поколение, не само физически активно, но и чисто и коректно като поведение. Ето всичко това естествено трябва да се има предвид, когато се подготвя заключителния доклад за борбата срещу организираната престъпност. Е, господин Репо, е, Уви, оговорените мачове, подправените залагания са свързани с криминални прояви и това петни света на спорта. Говорим за огромни суми в е, обращение. Плащат се милиони на играчи и знаем, че десетки милиони се плащат на играчите, е, за да се постигне определен резултат. Говорим за организирана престъпност, за глобална престъпност, т.е. не може всяка страна да действа самостоятелно, необходимо е всички страни да действат заедно. Трябва да има система на контрол и ефективна система за обмен на информация. Може би тогава ще се сложи край на това явление ние трябва да направим необходимото да се проверяват и залаганията и да се види е, какви са разликите спрямо нормалните залагания. Благодаря, господин Репо. Господин Фисас има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, бяха взети много стрикни мерки за борба с а, допинга, защото той разяждаше спорта през последните години. Същото трябва да се направи с а, а, оговорените мачове и корупцията в а, спорта. Знаете, че миналата година приехме доклад в а, парламента а, относно и а, интелектуалната собственост на организаторите на спортни събития, за да могат те да имат възможност за борба срещу нелегални залагания. Същевременно сега обаче трябва да имаме и е, допълнителни мерки. Мисля, че трябва да изискаме също от Европол да координира действията и Необходимо е също така да има и едно много добро управление и едно и много добро интегриране. Оговорените мачове обикновено се случват тогава, когато няма еднакво заплащане или добро заплащане на дадени спортисти. За това трябва да има добра информация и обмен на, на такава относно добрите практики в отделните държави членки. Благодаря. Благодаря много, господин Папа Николао. Благодаря ви, господин председател. Оговарянето на спортни срещи не е нищо ново. Още през 80-те години е, имаше скандали в Италия и други страни, е, които дори обхванаха е, Олимпийските игри. И тогава започна една дискусия за оговарянето на изхода от срещите в спорта. Има данни от е, е, операцията Вето, е, според които 380 от мачовете в Европа са били предварително оговорени. Би трябвало тук в парламента, и струва ми се това вече е на лице, да има съгласие относно категоричните действия срещу корупцията в спорта, срещу предварителното оговаряне на изхода от спортните срещи. Това и колегата Папастамкос непрекъснато го е казвал. Трябва обаче да действаме е, много рано, едва ли не превентивно и при най-малките симптоми за нещо нередно в е, залаганията да е, се започне с разследвания. В Никозия имаше е, миналата година едни подобни много масивни съмнения, но е, не можахме да проведем до края разследването. Благодаря ви. Европа трябва да бъде активна. Господин Курски, господин председател, с удовлетворение виждам, че Европейския парламент се занимава с корупцията в спорта. Аз мисля, че корупцията изцяло подронва ценностите на спорта, а спорта е едно от най-приятните занимания и дейности на всички нас. Аз мисля, че чухме, че това, веч... че това е само върхът на айсберга. Трябва да направим нещо повече. В Польша се опитваме да се борим срещу корупцията в футбола. Вероятно си спомняте, че имахме проблеми имаше един матч, при който имаше победа 7 срещу 1, така че има проблем. Е, министъра на правосъдието въведе правни разпоредби в полското законодателство за борба срещу корупцията в спорта. Трябва обаче по-голяма солидарност, е, трябва да се е, борим срещу тези, които приемат подкупи. Надяваме се да има по-голямо сътрудничество между полицията и разследващите органи във всички страни е, също така да се конфискува имуществото, което е придобито чрез корупцията. Спорта заслужава това. много. Имаш, има седем искания за спонтанни изказвания. Първия господин, госпожа Шедевски. Благодаря, господин председател. Европейският съюз приема много законодателни актове. Днес обаче обсъждаме един проблем, за който има нужда от много прозрачност. От доста време вече се говори, а сега имаме и доказателства на това, че мачове се отговарят в областта на футбола, но и в много други спортни дисциплини. Тези явления трябва да се разглеждат в светлината на наказател, наказателни преследвания, защото това е корупция. Отделни лица биват въвлечени в една цяла корупционна схема. Благодаря. Следващият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 около 75% от тези скандали се свързват с футбола, но и другите видове спорт са засегнати от това прочно явление. Междувременно вече е, осъзнаваме, че и е, развитието на технологиите и възможността за участие в залагания онлайн е, правят мерките в борбата срещу престъпността в тази област са абсолютно наложителни, но същевременно ни поставят непрекъснато препятствия. Трябва на всяка цена да се борим и срещу е, азиатските обежища на манипулирането на спортните срещи и залаганията. Трябва да предпазим и децата си тук в Европа, най-вече от е, непосредствените примери пред очите им, е, които показват, че нечестността понякога движи спорта, а именно корупцията. Тря... Необходими са санкции. Председателят прекъсва оратора. Следващият оратор има думата. Да, всъщност е, е, трябва да се разследват случаите на оговаряне на мачове. Има е, синдикат, който организира залагания в Сингапур. И доколкото знам, обикновено се разследват всякакви подозрения. Около 700 оговорени в мача, около 400 е, е, е, играчи и съдии от 15 страни участват. В Унгария също се мисли по въпроса. Дори е, цяла група в Унгария е участвала е, в е, много мачове. Има мафия, която купува както играчи, така и съдии и понякога се дава от 15 до 20 хиляди евро на играч, а понякога са два пъти по-високи. Разследват се и оговорени мачове в Боливия, където е имало унгарски играчи, обаче всъщност е имало един един, а, един гол разлика и е после вече при дуспите е, са се променили нещата. Искам да ви благодаря. Благодаря. Следващият. Elnök úr, tisztelt bizottság! Nagyon örülök annak, hogy ezzel a fontos kérdéssel az Európai... Уважаеми господин председател, благодаря ви. Радвам се, че Европейският парламент и комисията е, обръщат поглед към тази много важна тема. Спортът е изключително важен за е, много хора е, и за младите хора, но очевидно е много важен и за всички от тези, които печелят огромни печалби и трупат пари в резултат на непочтените си действия. Необходими са не само ясни и точни правила. Е, необходими са строги мерки за наказателно преследване на престъпленията в тази област, защото децата, за съжаление, наблюдават какво става и виждат е, как действат, включително и тези, които за тях са нещо като идоли в Азия би трябвало да се настоява да се забранят е, нелегалните залагания във връзка с е, спортните срещи и участието на непълнолетни лица в тези залагания трябва на всяка цена да се преследва. Благодаря ви. Благодаря. Искам само да ви напомня, че разполагате с една минута и не повече. Е, следващият. Президент. Господин Бирке. Благодаря, господин председател. Ако разследванията на Европол са показали, че манипулирането на спортните срещи е свързано с пране на пари, то тогава наистина са необходими координирани конкретни мерки срещу манипулирането на спортни срещи. Затова настоявам за нулева толерантност, за е, разработването на много точен кодекс за поведение и същевременно, както вече някои колеги споменаха, манипулирането на спортните срещи, корупцията в спорта трябва да бъде наказателен състав в наказателните кодекси на държавите членки и най-добре на европейско равнище да създадем задължение. Благодаря. Господин Цвер има думата. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, поздравявам ви за е, това, което казахте тук и за готовността е, да помислите за е, съответното законодателство. Ние е, в момента говорим за резолюция, в която се обявяваме срещу корупцията в спорта. В Словения вече имаше включително и съдебни процеси, свързани с допинг в спорта, но също и с оговаряне на срещи. И на европейско равнище проблемът трябва на всяка цена да се реши. Само принципът на субсидиарност очевидно не е достатъчен. Проблемът е трансграничен и би трябвало да действаме в международен план. Европол трябва да се заеме с координацията на действията в борбата срещу корупцията. Е, има вече напредък, но той не е достатъчен. В следващата година би трябвало да продължим да действаме по-ефективно на европейско равнище. Господин председател, госпожо комисар, спорта е не само физическа дейност, той е също така оформя характера и дава социални е, умения. Как, как, какви какъв, модел обаче може да бъде спорта за младите хора, когато те виждат по телевизията е, корупция, е, мошенничество, а европейските институции и националните органи не успяват да ги овладеят. Така че аз бих. Е, аз призовавам Европейската комисия да не пести усилия и да вземе мерки за хармонизиране на борбата срещу корупцията в спорта, да се подпишат и споразумения с трети страни, където е, върлуват криминални организации и не на последно място да се създадат национални органи за надзор и контрол на тези явления. Сега давам думата на госпожа комисара. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на всички депутати, депутати, които ми предоставиха възможността да обсъдим тук въпроса как е, по най-добър начин да се борим срещу една от основните заплахи срещу организирания спорт днес, а именно оговарянето на мачовете. Е, искам да ви увери, че ние също сме дълбоко обезпокоени. Е, през последните няколко месеца ние видяхме доклади и съобщения от много граждани за оговаряне на мачове в Европа ние научихме, че това е глобално явление, е, къде, което се разпространява по много континенти е, с е, мрежи от организирана престъпност. Прилага се и отнася се и за големи, и за малки клубове и в него участват както млади активни е, спортисти, които са в неравностойно положение и дори родители. Е, както много от вас казаха, е, проблемът е транснационален, следователно решението също трябва да бъде транснационално. По този начин се подарова възможността за честна игра и аз искам да ви уверя, че комисията е готова да се вземе с тази задача, която далеч не е лесна, защото въпросът е сложен. Е, като например оговарянето на мачовете. Аз е, работих е, с колегите, които се занимават с залаганията и борбата срещу корупцията, за да се изработи съвместна позиция на комисията. Ние и работим по превентивни дейности. Е, ние искаме да улесним и координацията и сътрудничеството между е, най-компетентните партньори е, на европейско ниво полицейски сили, правосъдни органи и спортни клубове. Голямата задача, която стои пред нас е да подобрим това сътрудничество, за да има по-ефективна превенция и борба срещу оговарянето на мачовете и за да се разширят те на международно ниво. Доброто управление също е нещо важно и днес ние имаме експертна група, която работи по доброто управление на спортните клубове и е, те ще изготвят е, техни линии за работа през 2014 година. Обсъждаме и евентуална конвенция на съвета на Европа е, срещу е, манипулирането на спортните състезания. Процесът е дълъг, но ние вярваме, че резултатът от преговорите край на краща ще тръгне по правилната линия. Обсъждаме и с ЮНЕСКО е, как въпросът за борбата срещу оговарянето на спортове да придобие по-голямо значение и е, ние смятаме, че оговарянето на спортовете е, трябва да бъде обсъден и на конференцията на спортните министри в Берлин през май тази година. Необходима ми е вашата подкрепа. Искам да ви благодаря за положителния принос е, по време на дискусията. Борбата срещу оговарянето на матчовете е тежка задача. Можем да постигнем успеха, ако сме единни в нашата решимост и ако работим съвместно за постигането на тази цел. И накрая, преди да завърша, господин председател, бих искала да кажа, че аз няма да допусна е, който и да било, който да твърди, че, корупция, че комисията е корумпирана. Имам предвид е, членът на Европейския парламент, който го каза, би трябвало да се извини, е, обаче тя напусна след като каза това, което каза. Аз Искам да кажа, че е, аз не споделям нейните забележки. Благодаря. Информуя. Госпожо комисар, а, само искам да ви кажа, че проекторезолюцията бе обсъдена.